Добър вечер, колеги. Бих искал да ви информирам, че съгласно правило 216, параграф 4, не е поступило искане за гласуване на никой от поправките, които бяха обявени вчера в 5 часа. Така че тези поправки се считат за одобрени.